Dear colleagues. Уважаеми колеги, добър ден! Искам да приветствам с добре дошъл председателят на Централна, Европейската Централна банка Марио Драги. Благодаря за вашето присъствие. Това е третия паричен диалог за годината. След миналия е, последният паричен диалог беше през май. От тогава насам има положително развитие в паричната област, има ръст в паричното економическо пространство. И това е все пак благодарение на добрата политика на Европейската Централна банка. Сега ние сме в по-добра форма, отколкото преди. От, другата, от друга страна обаче има инфлационна динамика на ниски нива, което е също доста интересен феномен. Това е интелектуален въпрос за това как да се справим с тази ниска динамика на заплатите. И то не само в Европа, и в, юри... в други юрисдикции. На този фон през септември Управителният съвет на Европейската централна банка реши да не променя лихвените проценти и потвърди програмата за закупуване на активи, потвърди я и каза, че вероятно тази програма ще продължи до второ нареждане. Ние знаем, че има различни сценарии, които се обсъждат в момента, но въпреки това няма точна специфична дискусия за продължителността на програмата. Има различни предложения. Имаше предложения за срок до е есента, но нямаше точна дата, така че ще очакваме допълнителните дискусии. Така че с интерес очакваме економическите и парични перспективи. Освен това, искахме да обсъдим с председателя Драги още два елемента, а именно проблема за единната парична политика и децентрализацията, а също така и предизвикателствата за програмата за закупуване на активи в частния сектор. Това са също много интересни въпроси, имаше интересни документи. Според мен очакваме интересни становища по отношение на децентрализацията и по-специално изпълнението на паричната политика, а също така и по отношение на въпроса за някои от компонентите на тази политика – елементи, които трябва да се приложат на централизирано ниво. Аз имам предвид по-скоро изискванията е, за собствен капитал. Тук е, този инструмент трябва да се преосмисли и за това ще говорим и с председателя Драги. Освен това, още нещо, което засяга програмата. Имахме призиви за повече прозрачност. Виждаме подобрение по отношение на прозрачността, нещо, което естествено приветстваме. Мисля им сега за допълнителни стъпки, които да не застрашат економическата логика на инструмента. И така, е, въпросите са много интересни. Очакваме с интерес вашата презентация, господин Драги. Имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа на Комисията по парични въпроси, дами и господа. Много се радвам да мога да говоря отново пред вас в рамките на третия диалог. Преди една година ние обсъждахме възстановяването в еврозоната. Видяхме, че има загуба на инерция и говорихме за референдума в Обединеното кралство. През последните 12 месеца обаче има подобрено възстановяване и то се подобрява благодарение на механизма за прехвърляне на нашата поли... Е, парична политика. Днес ще говорим за днешните економически перспективи и за мерките, които предлагаме в областта на паричната политика. Искам да се спра на два въпроса, а именно програмата за закупуване на активи в корпоративния сектор и прилагането на паричната политика в еврозоната. Сега, истината е, че економическата експанзия е факт. Има растеж на ПВП, той е по-добър, отколкото се очакваше през първата половина на 2017 година, именно 2,3% в сравнение с миналата година и същия период, а именно второто три месече. Според последна информация, тази тенденция ще се задържи и за в бъдеще. В момента възстановяването е много важно и то се ръководи от вътрешни сили на, вътрешния, на вътрешните национални пазари. Безработицата е спаднала и тя е най-ниска за последните 8 години. с 7 милиона са повече заетите от средата на 2013 година. Това заедно с увеличените бюджети на домакинствата подобряват вътрешното търсене и потребление. Освен това, финансовите условия са благоприятни. Вътрешните двигатели на економиката я правят по-стабилна по отношение на външни влияния. Според макроекономическите перспективи, економическата експансия ще продължи и в бъдеще. БВП годишното БВП ще се увеличи с 2,2% през две, до края на 2017 година, с 1,8% в 2018 година и с 1,7% през 2019 година. Това развитие е балансирано. В същото време ще, ще съществуват обаче и рискове, които са свързани с глобални фактори и развитието на обменните пазари на валути. Затова трябва динамиката да се постараем да бъде по-стабилна. Както казах и в миналото, дефлацията по принцип е изчезнала. Въпреки това, има мерки, свързани с инфлацията, които действат много бавно. Инфлацията бе през август 1,5%. Тя ще намалее, това се очаква до края на годината, благодарение на енергийния фактор. Освен това, след това ще има увеличение с 1, до 1,5% през 2019 година. Това са очакванията на Европейската Централна банка. Освен това, ние смятаме, че инфлацията ще бъде балансирана и също така смятаме, че трябва да положим допълнителни усилия за управлението на инфлацията. Освен това, Знаем, че има несигурност по отношение на средносрочната перспектива на инфлацията. А именно нестабилността на инфлацията. Това е източник на несигурност и на нестабилност на цените в средносрочна перспектива. Затова трябва да сме търпеливи и да продължим нашите условия, нашите усилия. трябва да се постараем да абсорбираме и по-нататък економическото изоставане. Това означава допълнителни мерки в, областта на паричната политика. Тази година по-късно ще помислим за приспособяване на основните ни инструменти в областта, в, в областта на економиката на еврозоната. Нашата цел е стабилност на цените. Сега искам да кажа нещо за програмата за купуване на активи в корпоративния сектор. Тази програма действа от юни 2014 година и това доведе до облегчение на финансовите условия. Това, което виждаме в момента и което е много сложно да се обясни, е, че тази парична политика и стимулът води, и стимулите в нея водят до по-добра и по-динамична економическа активност, което е добре за еврозоната. Един основен фактор е нашата възможност да активираме нестандартни инструменти, което е добре за продуктивния сектор. Всъщност, банковата система е, става по-ефективна и тя става по-ефективно, откакто ние предложихме тези мерки. И тук имам предвид програмата АПП, но същото може да се каже и за рефинансиращите операции. Нека се спра сега на един компонент на програмата АПП, а именно компонента CSPP, а именно закупуването на ценни книжа, обезпечени ценни книжа и покрити облигации. Като се намалява пазарни, като се намаляват пазарните разходи за корпорациите, се увеличава въздействието на паричната политика. От юни 2016 година бяха закупени облигации от най-различни предприятия и то не банкови предприятия в еврозоната, което, което, което включва големи и малки компании. Е, закупуването е на стоеност 110 милиарда евро от 200 емитенти в 20 държ... различни държави. Тази информация може да се види на нашата интернет страница и в нашите публикации. Ние непрекъснато актуализираме тази информация и анализираме възможности за споделяне на повече информация, така че да увеличим прозрачността без да накърним паричната политика. Благодарение на нашите усилия, еврозоната подобри своите финансови условия по отношение на издаването на облигации. Но тези подобрения не са ограничени само до предприятията, които закупуват облигации. Тези въздействия се чувстват и в други пазарни сегменти. Например, облигации, които не са допустими за закупуване, тези, които се издават от финансови корпорации, техният брой бе намален с 70 базисни пункта от 1,25% през март 2016 година на 0,57% днес И е, така, недопустимите облигации бяха намалени с 262 базисна пункта от 5,59% през март 2016 до 2,97% днес. Това са облигации, които не подлежат на инвестиции. Това е добре за реалната економика. В този смисъл е, виждаме много положителни влияния в областта на отдаването на кредити за малки и средни предприятия. Много предприятия търсят кредитиране благодарение на атрактивните условия на капиталовите пазари. Банките дават, имат повече възможности за отдаване на заеми, което преди, които условия преди бяха доста ограничени. Кредитите за нефинансови организации намаляха с 50 базисни пункта. Що се отнася до финансирането на дружествата, може да се каже, че малките дружества са подобрили своите финансови условия и имат по-добър достъп до финансиране. Тази програма бе укрепена чрез закупуването на активи, укрепи реалното, реалната економика и допринесе за стабилизирането на лихвените проценти, което беше и наша цел. Мерките, включително и мерките по тази програма и тяхното благотворно влияние са факт. Те са съвсем видими. Ясно е и се вижда това влияние в е, всички сектори, във всички страни от еврозоната. Единната валута включва и единна политика за мониторинг. И така управителният съвет взе решение за една обща цел, а именно стабилност в еврозоната като цяло. Също така имаме и общи насоки за прилагането на едината политика и изисквания. В същото време Европейската Централна банка взема предвид националните банки и техните изисквания, защото те са всъщност, цял, те са всъщност част от общата евросистема. Националните банки се очаква да действат в унисон с инструкциите на Европейската Централна банка. Това е един децентрализиран подход, който взема предвид финансовата структура на еврозоната, което значи, че паричният съюз до някъде е сегментиран. В една такава обстановка е, в тясното сътрудничество с националните банки е положително за прилагането на паричната политика. Например, ние може да събираме много точна информация от различни заинтересовани страни, която информация може да бъде интегрирана в една хармонизирана обща мрежа, която да ни служи за създаване и формулиране на общата политика. Националните банки познават добре спецификите на своите юрисдикции и това е много добре за нашите, за нашите операции. Тази децентрализирана система по този начин става по-ефективна, отколкото един централизиран подход в, настоящите, в настоящата обстановка. И това се отнася до пазарите на капитали. Един успешен съюз на капиталовите пазари ще преодолее различията в юрисдикциите и ще може да приложи една обща парична политика. Не бива да забравяме, че основната причина за паричния съюз бе именно да имаме един по-интегриран капиталов пазар и да имаме по-добри финансови условия в цялата еврозона. Вие ме помолихте да говоря за децентрализацията и за това искам да приключа именно с размишление по този въпрос, а именно за това как функционира паричният и економически съюз. Фактът, че Европейската Централна банка прилага нестандартни мерки и фактът, че те са ефективни, не би трябвало да ни кара да забравяме че имахме криза и какво предизвика тя. Например, институционалните слабости, уязвимостта и ексесивните рискове допринесоха за нестабилност в определени страни, които ощетиха общата парична политика. Свиването на економиката нанесоха вреди върху ценообразуването. Получи се един затворен кръг и за да се преодолее този дяволски кръг, трябваше да се положат огромни условия. Имахме възможност обаче да положим те допълнителни условия, да предприемем допълнителни мерки в цялата еврозона, което доведе до положителните развития, за които говорих преди малко. Имаше циклично приспособяване и то беше много положително, но въпреки това има дефицити. В бъдеще ще има нужда от допълнително сближаване и допълнителна стабилност, за да може да постигнем целта за по-добро функциониране на паричния съюз. Това означава повече усилия от националните правителства, използване на потенциала, продуктивния потенциал на националните економики и допълнителни стъпки за хармонизиране – на законодателството. Благодаря, а сега с удоволствие очаквам вашите въпроси. Благодаря много, господин председател Драги. Благодаря за тази изключително интересна презентация, която покри и въпроса за е, необходимите решителни стъпки, е, които е, да направят наш економически приличен съюз добре функциониращ. Благодаря за основните принципи на търпение и ефективност, вземане на решение за рекалибриране, също времено включвайки мерки за улесняване на паричната политика, интересна е връзката между приключването на е, е, Съюза за капиталвия пазар и преразглеждането на мерката за централизация, както и, и прехвърлянето на ефектите за рефинансиране. Започваме с въпросите и отговорите. Бранхес Хес има думата. Председателя Драги, добре дошъл отново в нашата парламентарна комисия. Благодаря за презентацията. Два въпроса. Единият е за целта за инфлацията, с която се работи. И след това за количествените облегчения. Първи въпрос. Казахте наскоро, че предвижданията на ЕЦБ за инфлацията са преразгледани надолу за 2009 18-19 поради силата на еврото спрямо долара. 50% се увеличи стоеността на еврото спрямо долара. Е, може би е, много хора очакват някаква лека рецесия. С тези два фактора е, увеличаване на стоеността на еврото и малко по-бавната економика. Възможно ли според вас да се постигне 2% цел, като си има предвид е, е, състоянието на економиката? Смятате ли, че тази цел е реалистична? Други въпрос. в рамките на количествените облегчения на лимит от 33% за емитиране, ЕЦБ държи голяма част от облигациите в държавите членки, в моята държава членка е в Ирландия. Тоест, е, както и в Португалия и Германия, доколкото знам, сме много близо до тези 33%. След това как можем да направим така, че тези страни да не бъдат непропорционално засегнати от, тези, от този 33% лимит е, Европейската централна банка е, разгледа ли е възможността за увеличаване на е, лимита от 33%? Да кажем, ако има продажба на облигации в една държава членка и да кажем, ако има економически, спад на економическата дейност, може ли да направите коментари, особено за, за, за страните, които са много близо до а, лимита. По първи въпрос, да, действително имаше такова преразглеждане надолу. А, и сега прогнозите за инфлацията са като обърната камбана. Малко спадат надолу, после се качват нагоре. Също времено трябва действително да се има предвид, че факторите, които ви посочвате, включително и увеличаването на стоеността на еврото, на, а, що се отнася до обменния курс, е допринесло за това. Но аз винаги съм казвала, че обменния курс не е цел а, на провежната политика. Много е важно да се разбере да, до каква степен се отразява обменния курс на прогностицираната инфлация. Има поне три фактора. Първо, голямото подобрение, безспорното подобрение на економическото състояние на еврозоната. И ако в останали части от света економиката не се подобрява. Има вероятност еврото да остане високо, но има различни политики между различните юрисдикции. И на трето място трябва да вземе предвид и подобрението на климата на доверие на останалата част на света спрямо еврозоната. Това отчасти се дължи на политически причини, нещо, което видяхме през последните 6-7 месеца. И както видяхте днес, обменният курс до известен степен действително отразява политическата еволюция на нашата еврозона, въпреки че в голяма степен виждаме увеличение на доверието в еврозоната. Малко е трудно да се различи между тези три фактора, да се види кой до какво води. Но някои от, от тях е, със сигурност са се отразили на посоката на движение на инфлацията до степен, е, до която управителният съвет за решение да следи тези развития изрази е, и загриженост по темата. Що се отнася до това, дали това е възможно, да. Но продължаваме да вярваме, че вземайки предвид конструктивната парична политика, която водим, ще постигнем целите и, и целта за инфлацията ще се постигне. и то по начин, който да е, да е вътрешно устойчив. Но това ще отнеме време. трябва да имаме предвид, че това трябва да сме търпеливи и последователни. По втория въпрос облигациите, които имаме в портфела си от тези държави членки, се броят действително в лимит от 33% и от, не, управителният съвет не е обсъдил евентуална промяна на този процент. Благодаря. Благодаря, Перванш Берес. Благодаря много, господин председател. Споменахте ам, във връзка с даден въпрос, че Европейската комисия миналата седмица е публикувала важно предложение за преразглеждането на функционирането за микропруденциалния надзор. Аз не се съмнявам, че вашата институция ще вземе, вземе позиции. но моят опит показва, че макар, че не, съм, не се съмнявам, че вие следите внимателно функционирането на агенциите, искам да знам какви са вашите очаквания все пак, за да може агенциите по-добре да координират дейността си с дейността на Европейската Централна банка. И вторият ми въпрос – аз съм част от тези депутати, които подписаха въпросът зададен към вас за закупуванията в частния сектор. И не, за мен не, въпросът не е да се поставя под въпрос програмата за качествен, количествените облегчения, да се види какви са нейните въздействия. Вие, освен това, а, говорите за евентуални възможности да се отидат от тези мерки. Може ли да ни кажете нещо повече за това? we certainly welcome the review of the European System of Financial Supervision, which includes... Приветствам преразглеждането на финансовия надзор, което включва промени в е, работата на надзорните органи и Европейския съвет за системен риск. Всичко това заедно с всичко това е част от новата система която направи нова, е, по-устойчиви. Ние като действащи в областта на политиката имаме е, за цел е, политиката да действа устойчиво по-дълго. Нещо, което нямаше да е възможно, ако е, тя беше по-малко стабилна. И така подкрепяме управленческата структура на европейския на надзорен на европейските надзорни органи. Не очакваме да има големи промени. Аз като председател на съвета за системен риск имаме за цел работата му да е изключително отворена към всякакви предложения за това как можем да си вършим работата по-добре. Въпрос без микрофон. Можем да обсъждаме въпросите за управителния съвет. Един от въпросите, който сме обсъждали, е управителния съвет да има по-силна роля. Трябва да имате правит обаче, че съветът за системен риск бе създаден не като надзорен орган, а като консултативен орган, който да излиза със становища. И това е голямата му голямата разлика между него и е, надзорните е, органи и другите органи. Също време трябва да се има предвид, че има това е възможност е, да се съберат на едно място членовете а, на надзорните агенции и да обсъдят в подробности нещата. Увеличава се координиращата функция, може да се увеличи в тази връзка координиращата функция на съвета за системен риск. Също можем да разглеждаме а, това като възможност за обмен на мнения. Трябва да продължи работата по завършването на Банковия съюз, пътната карта за съюз на капиталовите пазари. Всичко това ще се обсъжда в съвета за системен риск. Що се отнесе до прозрачността? Както казах, ние сме прозрачни и сме направили подобрения от юни до сега. И нямаме нищо против да се оповестява информация е, в е, определени граници, отвъд които тя може да стане контрапродуктивна на политиката ни, т.е. пазарите могат да, да, да тръгнат насреща. среща. 200 различни фирми, над 1000 различни типа ценни книжа и е, трябва да има яснота е, как се взимат решенията. Ако съобщим конкретните дружества, това ще намали ефективността на програмата за закупуване на активи. Можем да продължим да подобряваме усилията си, имайки предвид тези широки граници, защото основната цел е все пак тези мерки в економическата политика да бъдат ефективни. Благодаря. Сандър Лунс. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Драги. Аз съм докладчик по годишния доклад и искам да поговоря за няколко идеи, които а, се разпространяват, особено за прозрачността. Първим предложение, което циркулира за предотвратяване на конфликта на интереси, е ЕЦБ да публикува декларации за а, интересите на членовете на правителния съвет и също така комисията по етика да не бъде председателствана от бивши председатели на ЕЦБ. Ще се радвам да чуя вашата позиция. Благодаря много. Ще разгледаме и двата въпроса. Няма никакви принципни възражения срещу което е да било от тези две предложения, но всичко това трябва да бъде обсъдено с колегите в съвета. Благодаря точно такъв отговор. Очаквах, затова подготвих и още един въпрос за Китай. Прочетохме годишния е, е, доклад. От, в който се споменава и Китай е, с безпредседентни економически затруднения, несъстоятелни дружества, непокрити дългове и прочие. Какво ще е въздействието на това тръгване надолу на китайската, китайската економика върху целия свят? Разглеждате ли тези възможности за риск? Видяхме доклада за Китай. Има два, два измерения, които трябва да имаме предвид. Едното е свързано с общата финансова стабилност и второто е свързано с въздействието върху економиката на еврозоната. Твърдо вярваме, че надзорните органи на Китай могат адекватно да се справят с ситуацията и те е, започнаха да действат по всички фронтове, които се анализират в доклада. По въздействието, всъщност е, това не е не се случва за първи път. Е, имахме подобно положение в началото на 200 и 15-та година. Е, тогава имаше безпокойство, че сериозно се забавя китайската економика. Условията тогава обаче бяха доста трудни, е, различни. И е, това беше една от причините, поради които трябваше да разширим програмата си в областта на економическата политика. Сега нещата обаче са различни. Имаме продължаващо економическо развитие тук, в Европа, което се движи основно от вътрешни източници, от вътрешно потребление и от вътрешни инвестиции. ниските лихви са, имат положително въздействие в тази област. Увеличава се наличния приход. Налични... Приходите на хората се увеличават, тъй като има увеличение на заетостта. И разбира се, ако има такива а, сериозни отрицателни развития в а, м, и, м, економиката извън Европейския съюз, ще има някакво влияние, но няма да е толкова тежко, колкото би могло да е по-рано. Добре, вярвате на китайските економически институции. А, имате ли... А какво смятате за случващото се в Северна Корея? Говорихме за парични базуки и сега се говори за Рокетмен. Да, външните развития се отразяват на европейската економика. По-настоящем те са по-скоро положителни, но има и, а, и някои рискове надолу, които са геополитически. Благодаря, Кора Ван Нидерхойсен. Благодаря, господин председател. Благодаря. Добре дошли отново, господин Драги. Искам да ви задам два въпроса извън редовната пазична политика. Първо за криптовалутите. Това е сериозна тема. Китай ам, забранява а, емитиране на биткоин. А, Мексико из, излезе с право за регулиране на финансови а, фирми, особено тези, които работят с криптовалути. Твърди се, че това може да е сравнимо с инвестиционния балон с ам, валетата в Холандия и така какво смятате вие? Трябва да се забранят ли да, да се, както правят в Китай, или да се регулират, както прави Япония тези валути? След това кредитните институции. Ам, които предоставят финансови технологии, които работят посредством финансови технологии. Има изискване за тях да имат по-високи капиталови е, изисквания. Не смятате ли, че така ЕЦБ поставя тези институции в неконкурентни условия спрямо само за част на света? И е, как съвпада това с принципа за едни и същи услуги и, и дейност, едни и същи правила. Благодаря. The first, the first По първия въпрос. Трябва да запитаме какви са сериозните рискове от биткоин а, за економиката. На практика има три канала. Първо, това е размера, приемането от страна на потребителите, е второто и на трето място ефекта на биткоин върху реалната економика. И трите канала, когато се разгледат по-внимателно, показват, че преждевременно да се считат за средство за разплащане в бъдеще – Ние трябва да помислим а, още повече по въпроса. Вие ме питате какво сме решили от страна на ЕЦБ. Не сме провели все още такава дискусия. Разбира се, не е и в нашите правомощия да налагаме забрани или да регулираме, но със сигурност не сме имали такава дискусия. Нямаме гледна точка на институцията като такава по този въпрос, въпреки че има най-разнообразни мнения и вие споменахте едно от тях. В по-широк план, и това се отнася и за втория ви въпрос, основното ни безпокойство при използването на всички тези иновации в различни сфери на финансите е, че те могат да доведат до повече опасности повече уязвимост от кибератаки. И това се отнася за останалите новаторски решения. Освен това ме попитахме защо в насоките има по-завишени изисквания за финансовите институции, които използват финансови технологии трябва да има същите правила, но и в случай, че има еднакви рискове. При определени основ... условия обаче, по наши преценки, няма еднакви нива на риск. Затова е необходимо да се разгледат тези въпроси още по-задълбочено. Благодаря, Мат Карти. Има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин Драги. Искам а, да приветствам факта, че вие посетихте Ирландия неодавна, първото ви посещение, откакто сте председател на ЕЦБ. А, и нещо, което а, споделихте там, а, се отнася до тези балони свързани с недвижимото имущество и че за сега не се забелязват нови такива. Имате ли гледна точка на ЕЦБ за появата на нови такива балони в държави членки и в частност в Ирландия? Има сериозен недостиг, особено до социални жилища, което води и до инфлация на цените, надвижаваща 12%. Освен това, има също нарастване на кредитите през тази година, което е също основание да се счита, че може да се стигне до такъв балон. Дали ЕЦБ наблюдава тези процеси и готова ли е да се намеси при нужда? Второ, искам да запитам до програмата, свързана с закупуване на корпоративни облигации. Най-вече, що се отнася до малките и средни предприятия. Вие неодавна казахте, че тази а, програма дава възможност на ЕЦБ да осигурява финансиране за малките и средни предприятия. Искам да се питам дали имате някакви количествени данни, които да показват, че това действително е така. Имате ли доказателства, че тези средства, които се инжектират чрез програмата за закупуване на облигации от корпоративния сектор, водят до осигуряване на повече финансиране за малки и среден бизнес, а не само за големите корпорации? Благодаря ви. за евентуалното съществуване на такива а, балони в недвижимото имущество. Има различни а, явления, които се наблюдават а, в някои държави, особено в някои градове, виждаме покачване на цените на жилищата. Често те се покачват от нива, които са били доста занижени в миналото, но понякога и от нормални нива. Просто забелязваме покачване на цените. Това, което наблюдаваме обаче, е, че това е ограничено явление. То е ограничено до определени градове, до определени държави. Това не е проблем на системата. Но преди да говорим за такъв балон, трябва да имаме предвид, че покачването на цените на жилищата се съчетава с също толкова обезпокоително увеличаване на кредитите. Тоест, покачва се този леверидж, който беше един от признаците преди кризата. Виждаме, че кредитните потоци обаче все още не са достигнали такива високи нива. Те се възстановяват постепенно през последните години и данните са доста под това, което сме наблюдавали преди кризата. Същевременно реалната економика получава финансиране, за да покрие реалните си нужди и да продължи да расте. Тоест не се наблюдава някаква опасност за системата. Често причините за увеличаването на цените на жилищата е свързана с това, което споменахте и вие, а именно недостатъчното предлагане, най-вече на социални жилища. В такъв случай, ако тези увеличения на цените на жилищата започнат да будят безпокойство, какво трябва да направим ние от наша страна, дали да променим паричната политика? Отговорът е не, защото не става дума за засягане на системата така че се използват макропруденциалните инструменти на местно равнище. А такива инструменти съществуват от 2015 година, те бяха преразгледани през 2016 година. В други страни също се наблюдават не непременно същите, но подобни макропруденциални инструменти, като в Нидерландия, Франция умисля такава възможност, Тоест, е, трябва да се мисли за останалите държави. Така трябва да се реагира при тези е, оценки по места. Ако разгледаме различните активи и дали има прекалено девалвиране Средно в еврозоната няма напрежение в пазара на жилищни на жилища, но има такова напрежение в корпоративните сектори. В 8 държави се наблюдава прекалено увеличение на цените на жилищата, както и на промишлени обекти и ЕЦБ обърна внимание на това. В началото на въвеждането на тази а, програма за закупуване на кооперативни корпорации поставихме въпроса дали това ще подобри условията за кредитиране на малките и средни предприятия, не само за големите предприятия, които имитират тези облигации. Това, което се наблюдава, е, че има значително подобрение не само за големите корпорации, но и за малките и средни предприятия. И нещо още по-интересно. Корпорации, които емитират облигации, но те не са допустими за участие в програмата за закупуване. Тоест, тези корпорации наблюдават също значително подобряване на техните спредове. Но има и компании, които по традиция имат достъп до банкови кредити, а не до капиталовите пазари. Така че има спредове и в техните баланси, които са към повишение. Трудно е да се даде количествено изражение, но най-добрият начин да направим такава измерване е е да видим какви са лихвените проценти, при които се отдават заеми от банките за малките и средни предприятия. Независимо дали се купува повече облигации от корпорациите от една отделна държава. В Испания, например, в Италия и на други места се забелязва подобряване на лихвените проценти. Не искам да кажа, че това се дължи изцяло на закупуването на корпоративни облигации, но и на някои други елементи на паричната политика. Благодаря, моли Скот Като. Благодаря, господин председател. По време на предишни парични диалози съм поставил въпроса за някои активи, които остават неактивни и за това се обмисля разглеждането на възможности за отчитане на различни рискове, включително тези свързани с околната среда. Ролята на ЕЦБ като институция на Европейския съюз има някакви задължения по Парижкото споразумение, какво ще направите ние за преодоляване на климатичните изменения в този контекст. Освен това знаете, че целта е да се запази от покачването на температурите под 2% от нивата от преди индустриалната ера. В този контекст искам да попитам дали ще продължите да закупувате акции от корпорации, които имат активност активи, свързани преди всичко с изкопаеми горива. Можете ли да ми уверите, че няма да закупувате активи от подобни компании? Дали ЕЦБ е, счита, че облигациите могат е, да се насочат към инвестиции в зелена инфраструктура? Аз известен смисъл предогаждам отговора ви, че това е политическо решение и съм съгласна с това, но един економист може да говори за економическо изкривяване предвид на решенията, които вземате, кои облигации да закупите. Тоест, по този начин ЕЦБ упражнява политическа роля, решавайки на къде да насочи тези приходи от емисиите. Има ли някакъв политически контрол върху решенията на банката? Ние говорим тук по-скоро за контрол. Считате ли, че това е достатъчно а, или трябва да има а, нещо, което да изисква по-строг контрол върху вземането на решения от ЕЦБ? Не бива да забравяме, че ние имаме мандати. Това е поддържането на стабилността на цените. Затова паричната ни политика е насочена в тази посока. Но без да се накърнява първичната ни задача за поддържане на нивото на цените, ЕЦБ подкрепя основните цели на економическата политика на Съюза. Член 3 от договора ясно показва, че устойчивото развитие на Европа изисква подобряване и защита на околната среда. ЕЦБ осъзнава предизвикателствата, свързани с изменението на климата и съответно има политики в тази насока. Ние подкрепяме работата, която се извършва на различни международни европейски форуми за насърчаване на зелено финансиране и когато рискът може да се отчете като се отчитат съществуващите регулаторни рамки. Всяка промяна в регулаторната рамка или в пруденциалните изисквания, за да се отчитат климатичните изменения, трябва да бъдат вземани предвид и трябва преди всичко да се държи сметка за първоначално заложените цели. По политическия аспект, знае, че имате мандат. За това искам да попитам дали вашия мандат е достатъчен, когато се вземат решения от банката за закупуването на такива облигации от корпорации или пък за количествено облегчаване, тъй като това зависи от решенията, които се вземат от някои правителства. В този контекст се поставя въпроса дали политици, тези, например, от сититото си дават сметка за това по какъв начин се вземат подобни решения. Това, което направихме, когато определяхме критериите за допустимост за участие в програмата е да бъдат достатъчно широки, за да можем да закупуваме и облигации, за които вие споменахте. Именно това правим. Ние подкрепяме, както току-що подчертах, съответния член от договора, където ясно се посочва, че устойчивостта и качеството на околната среда трябва да се имат предвид. Но не бива да забравяме. Всъщност, по принцип искам да кажа, че сме напълно съгласни с вас, но преди всичко трябва да държим сметка за нашия мандат, а то е поддържане на стабилността на цените. На там е насочена паричната ни политика. Ако има политически решения, то не са решения, които ги вземаме ние. Това не е в нашите компетенции. Благодаря ви. Марко Вали. Благодаря, господин председателю. Искам да благодаря на Марио Драги за времето, което отделя за диалог с Комисията по економическите и парични въпроси на парламента. Към края на 2018 година искам да разбера как ще се използва тейпаринг от ЕЦБ, как може да стане това по начин, така че доходността в периферните държави да не, стан, не станат неустойчиви за балансите. Ще са необходими ли строги мерки на економии, за да се реагира на увеличаването на спредовете в доходността на активите? Искам да коментираме накратко също и общите избори. В каква степен считате, че това може да доведе до по-бързо излизане от програмата за закупуване на активи? Втория въпрос, на него не мога да му отговоря, тъй като е прибързано и това е за нашите компетенции да коментираме политически въпроси, и изборите в Германия или в която и да е друга страна. Управителният съвет все още не е взел никакво решение. Ние казахме, че ще продължим да обсъждаме позицията по паричната политика в бъдеще. Вероятно през есента, казах вероятно, че повечето от решенията ще се вземат по време на заседанието ни през месец октомври. Има някои въпроси, които са малко прибързани. Първо трябва да се разбере какъв ще бъде ефекта на промените върху доходността в периферните страни. Ние искаме да се гарантира стабилност на цените в цялата еврозона и да се види дали инфлацията довежда до конвергенция по един стабилен начин и дали се доближава до заложените нива на инфлацията. Тоест близко до, но малко под 2%. За да не се изисква някаква допълнителна парична подкрепа ликвените проценти в периферните държави не са основната ни задача. Както казах вече, основната ни задача е поддържане на парична стабилност на цените и съответното ниво на инфлация. Какво се прави за намаляване на процентите, които са свързани с изкупуването на активи. Тази мярка ще продължи ли до 2018? Искате да ви кажа какво ще решим на следващото заседание на управителния съвет. Казаха, че това е малко прибързано. Нека да изчакаме а, и да обсъдим тези въпроси на следващата ни среща в рамките на комисията ЕКОН. Благодаря. Бернан Моно еврото трябва да стане валута на всички държави. Всички трябва да имат същите права и задължения. Но московиси, както и на Юнкер, ясно беше казано, че целта е да се ускори при съединяването към еврото на всички държави членки. като се окаже предварителна техническа помощ. Макроекономическите проблеми са реални. Приемането на единната валута е възможна само когато има значително сближаване на макроекономическите показатели на държавите членки, защото иначе има нестабилност и това засяга растежа в еврозоната. Имам няколко въпроса. Присъединяването прибързано на оставащите държави няма ли да доведе до още по-голямо разнообразие в нивата на развитие на еврозоната? ЕЦБ следвали политическите линии на Европейската комисия за задължително приемане на еврото. Ако целта за разширяване е а, такава, има ли някакъв график за присъединяването на останалите държави към еврозоната? Полша, Чешката република, Унгария, Швеция, например, изглежда предпочита да запазят съществуващия лост, с който разполагат сега. И трябва ли да има някакви по-строги изисквания за приемането в еврозоната? Както вече казахте, старите държави членки, с изключение на Дания и Обединеното кралство, се очаква да се присъединят към еврото, след като изпълнят необходимите економически и правни изисквания. Националните правителства трябва също да демонстрират политическа воля, за да кандидатстват. Приемането на еврото от тези държави членки се взема от съвета на Европейския съюз, като отчита оценката на Европейската комисия и на ЕЦБ що се отнася до това в каква степен са изпълнени економическите и правни изисквания. Тази оценка се базира цяло на критериите за конвергенция, които са заложени в член 140 от договор за функционирането на Европейския съюз. Европейската Централна банка направи през юни 2016 година за последен път оценка. Съгласно тази оценка, никое от държавите не изпълнява всички критерии, така както е предвидено в договора. Затова съветът на Европейския съюз не е взе никакво решение относно това, коя от държавите членки изпълнява критериите за приемане в еврозоната. ЕЦБ отново ще направи оценка на критериите за конвергенция, тъй като има такова задължение съгласно договора. И това ще се базира на критериите, така както са предвидени в договора. И това ще стане в следващия доклад, който ще бъде изпратен в съвета на Европейския съюз през следващата година. Така иначе, господин е, Юнкер никога не е говорил е, да налага някакъв инструмент. Той каза, че дава своята подкрепа. Искам да помоля господин Ланге, ако е съгласен, да дадем думата на господин Луке. Благодаря. Ще говоря на немски. Благодаря на господин Ланген, че ми отстъпи реда. Е, господин Траги, Бундесъда е, ни предостави един каталог за програмата PSPP и имам въпрос. Е, въпросът ми е дали тази програма дали тази програма е в съответствие с член 119 и 127 от договора за Европейския съюз. Защото тук става дума за акумулиращ обем. Този акумулиращ обем може да е толкова голям и може да не е в съответствие с европейското законодателство. И така, вие Смятате ли, че трябва да има един максимален обем, обем на PSPP, така че да, да, не, да не е този обем в противоречие с законодателството? Ако смятате, че трябва да има такъв максимален обем, то тогава какви трябва да са критериите, които ще зададе Европейската Централна банка за идентификацията на такъв максимален обем? Ако смятате, че няма нужда от, такъв, от такива критерии, т.е. ако може да има неограничени покупки на активи, то моля кажете го. Въпросът ми е всъщност доста прост – моля ви да отговорите само с да или не и тогава да, от, да аргументирате. Thank you. Um, the ECB has... Да, да, благодаря. Ние е, си отбелязахме решението на Бондесъда, т.е. на Германския конституционален съд, ние ще излезем с определени прагове, но ние не предлагаме допълнителни процедури. Програмата си, е, си остава в е, сила, е в унисон с указанията на управителния съвет. Господин председател, аз не ви помолих да коментирате нещата каквито са и попитах ви дали тази програма е в унисон с законодателството на Европейския съюз. Вие знаете, вие би, трябва да зна... би трябвало да знаете дали тази програма може да продължи без ограничения и дали това е в съответствие с европейските договори. Моля, отговорете просто на този въпрос. The, uh, extended asset purchase... Тази програма, според нас, е абсолютно в рамките на нашия мандат и в рамките на договорите. Въпросът е единствено за праговете. Е, господин Драги, вече вие смятате, че няма нужда от ограничение на обемите за закупуване на активи. Става дума само за програмата PSPP. Тоест, няма нужда от ограничение на обемите и в такъв случай Европейската Централна банка може да продължи с програмата неограничено. Не, твърди господин Драги, става дума за това, че ще има определени прагова. господин Луке. Е, това е единственото ограничение, така ли? Да, аз казах, че ще има прагове точка. Господин, господин Луке, не, не. Вие, не е ясно, е, господин Драге. Не, не, вие искате аз да кажа нещо, което не искам. Ораторът аз имам още 25 секунди. Аз съм депутат, избран депутат и вие би трябвало да ми отговорите. Тоест, ще има ли обем? Не става дума за прагове на емисиите. Става дума за обемите. Извинявайте, аз аз отговорих, че ще има прак на, еми... на емисиите. Вие може сам да си изчислите какъв ще е той. И какво означава това? Благодаря, то господин Ланген. Благодаря, господин председател. Аз също ще говоря на, на немски. Искам да продължа с въпроса на господин Хейнс. Става дума за границата 33%. Вие казахте, че това все още не е ясно. Това ще се обсъжда ли? И още нещо, свързано с въпроса на господин Луке. Смятате ли, че тази граница е твърда или пък може да бъде прескочена? Вие казахте, че има положителен растеж, е, няма деф, дефлация, инфлацията е с ограничена динамика, но какво остава за лихвените проценти? Кога ще има промяна в тази област? И на трето място, е, неща, които вече бяха е, попитани, е, вие сте на едно мнение с мен, че става дума за политическо решение, когато става дума за рамковите условия господин Юнкер направи предложение за европейски министр на финансите, европейски бюджет, евро за всички. Моят въпрос към вас е, това ли е правилният път за една политическа реформа, така както вие го предвиждате? И последният въпрос. Целите от комплекс 2 вие казахте, че Салдата 2 не са свързани с структурни проблеми, а са свързани с едно обикновено нормално развитие. Може ли да обясните какво според вас е нормалното развитие? Sorry, can I ask you to repeat the last question? Може ли да повторите втория въпрос? die ja äh, hoch geschwankt sind. Тези цели от комплекс 2, които бяха над 700-800 милиарда евро, които после се намалиха и достигнаха предишното ниво. Вие по този повод казахте, че това не са структурните проблеми на финансовата криза. Казахте, че това е едно нормално развитие, което сега ще върви нагоре. Какво според вас е едно нормално развитие? На първият въпрос имахме прага от 33%. Не сме смятали, че трябва това да се променя, не сме говорили за това, така че тук няма новина. На второ място, кога ще имаме промени? Имаме критерии, които които постановяват стабилна стабилен процент на инфлация. И още не сме стигнали там, до, до това състояние. Инфлацията се очаква да намалее, след това се очаква обаче да се увеличи в следващата година. И когато погледнем самата инфлация, виждаме един променящ се профил. Профил, който е свързан с кризата, и с развитието в обменните курсове. Но когато изключим секторите на енергетиката и хранителната промишленост, ще видим, че има малки подобрения през последните месеци, но тези подобрения не са убедителни, така че възходът не е постоянна тенденция виждаме колебливо поведение на заплатите, а те са именно първичният двигател на подмолната инфлация. Това е целта, която преследваме. Една устойчива, едно устойчиво развитие, една устойчива инфлация. Сега, е, целите две – наистина те не са свързани с финансовата криза. Това, което виждаме, е, че те са резултат от нашата програма QE и от програмата за закупуване на облигации. За това виждаме тук възходящо развитие. В по-общ смисъл – едно подобрено доверие в еврозоната и подобрени условия за економиката, това е което виждаме в еврозоната. И те, това развитие а, би трябвало да е по-малко източник на несигурност и тревога. Господин Фернандес, благодаря. Най-напред, добре дошли на господин Драги. Господин Луке, всъщност зададе един въпрос, който обаче не беше съвсем коректен. Просто това за протокола. Сега моят въпрос. Вие говорихте за инфлациите, инфлацията и разходите, проистичащи от инфлацията. Сега, когато имаме един негативен резултат и това трае още две години, то до кога би трябвало да чакаме? Вие казахте, че на следващото заседание на управителния съвет ще има по-ясни резултати, но а, ние бихме искали да имаме повече яснота. Сега, моят въпрос е свързан повече с децентрализирането на паричната политика. Що се отнася до децентрализирането? смятам, че може да има проблеми с, за консолидацията на банковия съюз. Заместник-председателят на Испанската банка каза, че Народната банка в Испания има достатъчно активи, за да има достъп до ЕЛА. Но критериите на банката са може би различни от критериите на други централни банки, за да използват тези активи като обезпечение. И всичко това е свързано с ликвидността на банката. Тоест, въпросът е за правилното функциониране на банковия съюз. Защото Испанската банка е под една определена юрисдикция и може да не може да ползва помощта за ликвидност. Така че от една страна имаме една, е, една обща система, но имаме в нея различни юрисдикции. Отговор Всъщност, вие много пъти сме говорили, е, говорили в управителния съвет по този въпрос. Имаме един механизъм, общ механизъм и институция за възстановяване, за преструктуриране, но ELA е децентрализирана в своите решение и взема предвид решенията на националните банки. И ИЛА, е, а именно помощта, спешната помощ за ликвидност, взема предвид спецификата на съответните юрисдикции – ние не виждаме по принцип проблем в бъдеще, поне в близко бъдеще, свързано с изискванията за помощта за спешна ликвидност. Но това може да е проблем за консолидацията на банковия съюз, различните юрисдикции. В бъдеще ще трябва да говорим и да оценим отново този е, ситуацията. Хората гледат на въпроса като на един общ въпрос, а именно въпрос, който обвързва помощта за ликвидност и единния механизъм за надзор и, механиз... и единния механизъм за възстановяване. Нашата цел е да стабилизираме националните системи. И ние бихме искали да имаме един орган, който да взема решение за спешната помощ за развитие, за ликвидност, извинявайте. Господин Хакмарк, аз искам да се върна на въпроса на господин Ланген. Микрофонът на оратора се изключи. I, was ecological here. Uh, a lot of things in life are not as they were. По отношение на инфлацията, разбираме, че има цикли, нещата не са изцяло предвидими. Цифровата економика се променя, глобализацията е фактор и ние очакваме да има нов пристъп на инфлация. Има рискове, има предимства от общата парична политика. Рисковете обаче се увеличават с времето. Предимствата по същия начин обаче намаляват, защото економиката свиква с общата парична политика. Много специална ситуация е това. Какво е вашето гледище? А именно, рисковете понякога се получават след като важни решения са взети и няма време за действие. Много е трудно да се взема решение за лихвените проценти, без да се вземат предвид общата парична политика. Не, не, от, отговорът гласи не, не. А, ние наблюдаваме всички елементи. Ние се интересуваме от всички пазари и оценяваме състоянието на всички кредити, дали и се опитваме да видим дали има някъде не, абнормални развития. В същото време ние осъзнаваме опасността за спиране на възстановяването чрез прибързани а, решения. Трябва да се балансират тези две страни на равенството. Е, нещо, което бе променено в годините – вече многото политически мерки, които бяха взети заради финансовата криза по отношение на регулирането, на надзора, на макропруденциалните мерки и даже вземане на решение на институционално равнище, укрепиха банковата ни система и укрепиха финансовия сектор, направиха го по-стабилен. Така че ние искаме да продължим с нашата политика на надзор, преди, докато постигнем нашата цел. Ние съзнаваме естествено дефицитите на определени решения и оценяваме възможността за рискове. Така е, както казахте вие господин Хакмарк. Добре, но какво е гледището ви за развитието на рисковете? Смятате ли, че те са същите, каквито бяха преди години, или се променят, или се увеличават? И освен това, какво се случва с предимствата? Колкото повече имаме общата парична политика, по-малко ще са положителните въздействия. Инвестициите не са достатъчни за европейската економика Имаме нужда от повече инвестиции. Имаме недостиг от инвестиции. Преди една година рисковете бяха по-високи, но това са рискове, за кое, които говорите, не идват от паричната политика, а от потенциалната дефлация. Това е, всъщност, тя е риска за финансовата стабилност. Това виждаме, това наблюдаваме в момента. Придвижваме се от една ситуация към друга. За предимствата искам да кажа нещо. За първи път от няколко години виждаме увеличаване на частните инвестиции. Това не беше в феномен, който се наблюдаваше от много време. И това е именно благодарение на а, възвръщаемостта от някои инвестиции. И на следващо място, аз не съм сигурен, че се намаляват предимствата с времето. Въпросът всъщност е, че възстановяването трябва да е устойчиво. И това трябва да въжи и за инфлацията. Ние не сме достигнали това състояние. Това означава, че все още ни трябва парична политика. Тоест, ако премахнем стимулите, ще се върнем в... там, където бяхме, т.е. с голяма инфлация. Тоест, трябва да има баланс между всички елементи в нашата оценка и трябва да балансираме риска за финансовата стабилност и предимствата по отношение на увеличаваща се инфлация в средносрочна перспектива. И нека ви кажа, ние наистина гледаме и двете страни на уравнението. Пейра. Благодаря, Педро Силва Перейра. Благодаря, господин председател. Председателя на Драги, вие дойдохте тук с едно много ясно, силно послание – за това, че е необходимо да се продължи с сериозния пакет от мерките за стимули в областта на паричната политика. Няма как да знам дали ако водихме този разговор деня преди изборите в Германия, посланието ви щеше да е толкова ясно заявено или не, но тъй или иначе говорим сега и посланието ви е ясно и аз съм напълно важен, съгласен с вас. Възстановяването, което наблюдаваме в момента, обаче съвсем не е достатъчно. Както казахте, се очаква тази година инфлацията да спадне и няма да постиг... и ще продължим напред на сравнително отстояние от целите за 2019 година. И затова трябва да се оценят рисковете. Имам два въпроса именно за рисковете и за настоящата ситуация. Няма да искам от вас да коментирате резултатите от немските избори, но Европейската Централна банка всъщност трябва да взема предвид и политическия риск, когато работи по паричната политика. Бихте ли казали, че развитията в Германия биха наложили е, предпазливост при преработването на, е, или допълнителните развитие на парична политика на ЕЦБ. Освен това, две рейтингови агенции ги е, знаете излязох с важни решения през последните две години. Moody's увеличиха рейтинга, свалих рейтинга на Великобритания заради Брекзит и Standard и Poor's увеличиха рейтинга на Португалия поради доброто развитие на економиката. Няма да ви питам какво смятате за рейтинговите агенции но ще, и за тяхните решения, но ще ви питам какво смятате за ам, обосновките на тези решения. Какво смятате за последиците от Брексит и какво смятате за развитието на економиката в еврозалната? Благодаря. Първият въпрос а, бе обвързан с конкретно политическо събитие. Но ние всъщност не взимаме предвид политическите развития, а, а, когато вземем решение. А, вземаме ги предвид само до толкова, доколкото те могат да се отразят на въздействието на решенията ни в средно, средносрочен план. И след това, затова проверяваме как, какви е, политически събития или не политически събития могат да се отразят на паричната политика. В този смисъл ги следим. По втори въпрос. Преразглеждането на рейтинга на Португалия от страна на Стандарт и Пур показва, че има общо подобрение на економиката на страната и че реформите, направени в страната, са довели до резултати и че има цялостно подобрение и на економическото положение в еврозоната, от което ем, проистичат ползи за всички страни в еврозоната. Има положителни прехвърляния на економически въздействия от всички страни, в всички страни в а, еврозоната и ако една страна се справя добре, това е от ползва и за останалите. Причин... Сега за Брекзит. Причините за Брекзит са доста сложни, трудно се анализират и всъщност рисковете, е, свързани с Брекзит, също трудно се анализират и ще зависят в огромна степен от крайното споразумение. Това, което можем да кажем обаче е, че колкото повече минава време, толкова повече економиките се приспособяват към новата ситуация и ам, финансовите посредници а, започват да вземат своите решения, дали да се поместят а, на друга територия или не. И в общи линии, ако се даде достатъчно време и ако се избегнат сериозни управленчески грешки, рисковете от Брекзит ще бъдат управляеми. Благодаря. Благодаря, Ан Сандър. Благодаря, господин председател. Председатели, драги, благодаря много за разговора днес след обед. Искам да ви попитам за по-дългосрочния ви поглед върху залозите за еврозоната. Първо искам да говоря за това как може да се комбинира лихва, която е свързана с потребност от финансиране на реалната економика и, също, и от, от друга страна а, насърчаването на спестяванията, които са необходими, вземайки преди застаряването на населението. Вторият въпрос. Банките, които се намират в затруднено положение и потребностите им от ликвидност. Това във връзка с задните от предходни колега въпроси. 55 милиарда в 2024 ще бъде фонда за реструктуриране. Това може да се окаже твърде малко и недостатъчно за потребностите при случай на реструктуриране. Не смятате ли, че Централната банка, Европейската Централна банка, трябва да, под... да гарантира по-силна подкрепа за ликвидността а, докато не се възстановят съответните, е, евентуално, е, съответните банки, които биха могли да бъдат засегнати. Последен въпрос. Европейската централна банка не може да направи това, защото това е парично финансиране. Подкрепата за единния фонд за реструктуриране е от правителствата, а не от ЕЦБ. По първи въпрос, на ниските лихви действително създава затруднения за спестителите и за пенсионните фондове и за застрахователните компании. Също времено, все повече и пенсионни фондове и застрахователни фирми постепенно променят своя бизнес модел и се адаптират, така както работят, както правят и банките. Не забравяйте, че е, лихвите, е, които са наложени е, съгласно политиката, са краткосрочни по своето въздействие. Има множество спестявания, които са определени по-високи лихвени проценти. Те се увеличават. Разбира се, сега има проблем за спестителите. Това не може да се отрече но е, е, този проблем е по-малък, отколкото беше преди година и половина. И също така, както се подобряват економическите условия, по съвсем естествен начин и е, този тип е, спестявания ще продължат да се увеличават. В, в е, средносрочен план може да се очаква сближаване на инфлацията с нашите цели за инфлацията. И както казах, в, както бе казано в уводните думи на правителния съвет, нашата политика ще отрази и това. Благодаря. Якоб фон Вайцекер. Благодаря. Е, господин председател, драги, да, действително, трябва да бъдем внимателни, що се отнася до моментите, в които се вземат решения с преразглеждане на прежната политика. Няма да ви задавам да ви затруднявам с въпроси за подробностите, е, именно за тези времеви моменти. Но един въпрос е в по-дългосрочен план. Какъв трябва да е балансовият отчет на, в дълго, е, е, на ЕЦБ в дългосрочен план? какъв трябва да е той по обем? Има изложени аргументи и за това, че трябва да е по-висок, но бе казано също, че има и фискални рискове. В европейския контекст този риск, тип рискове биха били по-сложни, отколкото биха били в, в, в държава като щатите, например. И така, каква е вашата политика е, е вашето мнение? След като се монили... нормализира паричната политика, какъв трябва да е балансови отчет? След това, по темата въз... възстановяване и преструктуриране и централните контрагенти банките, е, Централната банка може да изиграе много важна роля. Също времено трябва да се приеме идеята, че надзора трябва да е в контекста на съвместна работа на регулаторите. и е, има различни регулатори, някои имат по-системно въздействие. ЕЦБ е има много сериозно въздействие и нещата могат доста да се променят, да се е, осложнят. Не би, било, не би ли било по-лесно да се премине с, към единен общ подход – Е, по същите е, причини, поради които е, има общ надзор за банките. Нека да отговоря на втория въпрос първо и след това на първия. Видяхте изменението на, тази член в тази посока. Има предложение за преразглеждане от страна на комисията. Има определени задължителни правомощия за Централната банка на издаване на емитиране и това може да е, е свързано с е, приемането на действие на регулаторен орган в трета страна, евентуалното е, преместване и определени надзорни решения. Централната банкова Централната банка на емитиране не може да бъде а, надзорник и има определени измерения на централните контрагенти, които ако са системни, могат да се отразят върху паричната политика. Но е, въпреки е, това, че те имат някои правомощи, няма да се намесят е, пряко в надзора на работата на централните контрагенти. Сега по първия въпрос колко голям да е- бъде балансовия е отчет на ЕЦБ? Ами, доста сложно е, зависи от състоянието на економиката, дали са постигнати целите, какво се случва с кризата. Всъщност, е, балансовият отчет на Централната банка е инструмент в областта на парижната политика и трябва да бъде използван като такъв. Не си задаваме въпроса, има ли определен а, на ниво на лихви, отвъд които не можем да продължаваме, или пък а, дори отрицателни лихви, няма предварително зададени параметри. Това, което знаем обаче със сигурност е, че всеки инструмент трябва да бъде калибриран, в зависимост от това дали се придвижваме към постигането на определена цел или сме отдалечени, дали е, това сближаване с постигането на целите е устойчиво или не, дали е системно или не. И балансовият чет е само един от инструментите, неговият размер ще зависи, сам, ще зависи и от това, как боравим с останалите инструменти. Мисля, че е доста трудно да се направи предвари, да се, да се направи предвиждане за е, е, това какъв е оптималния е, размер, е, кой, о, който да е постоянен. Господин Вандер Кенделар. Благодаря, господин председател. Ще задам въпроса си на холандски. Искам да е, ви задам въпрос за комуникациите на ЕЦБ. Това е важен инструмент, с който разполагате. Да, той се отразява на инфлацията, отразява се на финансовите пазари, за да се работи за постигане на целите за инфлацията, обаче е важно ЕЦБ да бъде прозрачна. И за това искам да попитам, има ли ясна комуникация за програмите за стимулиране, защото аз имам впечатлението, че има известна липса на прозрачност, нещо, което се отразява на финансовата стабилност. Защото ако се чуе, че ще има увеличения, да кажем, през по време на кризата, Федералния резерв каза, че не трябва да има увеличение, ако се надхвърля 6,5%. Не искам да сравнявам ЕЦБ с Федералния резерв, защото нейните задачи са различни, обаче искам да разбера защо ЕЦБ не ползва средствата за комуникации толкова ефективно, колкото би могла. И може ли това да се подобри? Питате ме дали можем да подобрим комуникациите. Отговорът е, е винаги има какво да се подобри в комуникациите, но като цяло до сега смятам, че ЕЦБ комуникира доста ефективно и е, това се видя нееднократно. Що се отнася до, до размера, и имаме много възможности за комуникации, изказванията на всички членове на правителния съвет, през комуникета, през конференции, така че усилията ни в областта на комуникациите съвсем не са пренебрежими. Разбира се, аз сигурно съм предупреден, но за мен комуникациите до тук действат доста ефективно. Ако гледаме напред, управителният съвет на ЕЦБ си даде достатъчно време преди да премине към следващия етап. И през есента на следващата среща за пари политика най-вероятно правителният съвет ще обсъди по-голямата част от решенията, свързани с позициите в областта на паричната политика за следващите месеци. Защо изчака управителния съвет до октомври, а не да излезе съобщение, да кажем, през юни? Обсъждахме различни възможности има доста неясноти и несигурности. Всеки ден нещо се случва, знаете как е, стоят нещата. И членовете на правителния съвет сметнаха, че трябва да си дадат възможно най-много време преди да вземат решение. Благодаря и да, разбира се, паричния диалог а, е, с парламента е част от а, е, комуникациите. Да, действително, казва господин Драги и би била още по-важна ефективна част, ако въпросите са добри. Пол Танк. Благодаря. Господин Драги, когато бях на посещение с комисията ЕКОН, имахме откровена дискусия за инфлацията и ни беше обяснено по един много откровен начин как стоят нещата. Как вие виждате корекциите в еврозоната? Според вас как върви тя сега и в средносрочна перспектива? Имахме трудности в еврозоната. имаме парична, но нямаме фискална политика. Как може да се помогне на държави, които имат излишък по текущата сметка, като Германия и Нидерландия, и това се отразява и на заплатите. Има реформи в някои страни, как може това да допринесе за развитие в областта на заплащането и изобщо за въвеждане на корекции в еврозоната. Поведението, що се отнася до заплатите, не е толкова силно изразено на този етап. На този етап от бизнес цикъла, отколкото в други случаи сме наблюдавали в миналото. Има най-разнообразни причини – повечето от тях е, са свързани с е, начина по който функционира пазара на труда. Аз ще спомена някои от тези причини. Първо, ние излизаме от един продължителен период на застой на пазара на труда. Тоест, е, сме наследили нещо от миналото, което се отразява върху състоянието на пазара на труда, където наблюдаваме по-висока безработица, отколкото се отразява в официалните данни. И наблюдаваме, че много от заетите лица всъщност работят на временни договори или пък имат нискокачествени работни места. Тоест, това са ситуации, които не водят до възможности за настояване за по-високо заплащане. Временните договори, които наблюдаваме, показва също, че това, което се прави от синдикатите в някои страни, е по-скоро не да се иска високо заплащане, а да се гарантира стабилност на заедостта. Друга причина е, че има наследени проблеми. При преговарянето по заплатите се обръща внимание на това каква е била инфлацията през предходните 2-3 години. Тоест се иска номинално по-низки увеличения на заплатите, отколкото иначе биха били изисквания. И друг аспект, който не е свързан толкова с пазара на труда, се отнася до ниската производителност, която се вижда в почти всички сектори, може би в по-малко защитените индустрии, като износа, но като цяло се наблюдават ниски темпове на производителност. Всички тези фактори създават тези условия за недостатъчна активност е, за повишаване на заплатите. Ние трябва да сме търпеливи. Обедени сме, че инфлацията е, ще може е, да достигне целта, която сме заложили, тъй като наблюдаваме непрекъснато подобряване на на стопанската дейност, така че а, сега съществуващата пропаст ще бъде запълнена, но това изисква търпение от наша страна. Всички тези фактори а, водят а, до по-слаба активност, що се отнася до политиката на заплащане но ние трябва да сме и предпазливи, трябва да сме много внимателни, не можем да си позволим прибързани решения. Благодаря. Господин Кирцос. Благодаря, господин председателю. Господин председателю, драги, частните корпорации в Гърция, както и гръцката държава, имат силно желание да се възползват от програмата за закупуване на активи от ЕЦБ, за да могат да покрият нуждите си от финансиране и да намалят разходите. При какви обстоятелства може да се реализира това положително развитие? И втория ми въпрос – Смятате ли да предприемете нови инициативи, които да помогнат банките в Гърция да преодолеят отрицателните ефекти от кризата, защото се наблюдава засилен натиск от МВФ върху банките в Гърция, което не, а, не допринася за рекапитализацията на гръцките банки. Как а, бое отношението ви към това положение? Решенията ще се вземат при пълна независимост, след като бъдат направени стрес тестовете. Ние спратихме писмо до МВФ, посочвайки какви са очакванията ни за предприемане на действия. Бихте ли повторили втория си въпрос, защото го пропуснах? Ораторът е изключил микрофона си. частните корпорации в Гърция, както и гръцката държава, желаят да бъдат включени в програмата за за купуване на активи от ЕЦБ, за да могат да покрият е, финансовите си нужди и да намалят разходите за вземане на заеми. При какви обстоятелства това положително развитие може да се реализира? Както може да се представите, многократно ми е задавам този въпрос. Първо, основното тук е, че ЕЦБ ще трябва да направи оценка за устойчивостта на дълга. Тази оценка на устойчивостта на дълга ще бъде възможна тогава, когато имаме ясна информация за това в каква степен и какви са мерките предприяти, що се отнася до дълга. Оценката ще вземе предвид рисковете, които могат да доведат до влушаване едва тогава управителният съвет може да обсъжда включването на Гърция в програмата за закупуване на активи. Председателят, благодаря ви много. Този диалог по паричната политика беше изключително интересен. Искам да благодаря на председателя Драги, да благодаря на всички колеги, които допринесоха за дискусията. Ние ще продължим и очакваме следващото решение по паричната политика на ЕЦБ. Благодаря на всички ви. Colleagues, please, may I ask you to take a seat? Колеги, моля ви да заемете местата си. Преминаваме към следващата точка, номер 3 от дневния ред, съобщение на председателя. Както и през предходните години, представители на националните парламенти ще посетят ЕКОН на 10 октомври от 3 до 16.30 преди гласуването в комисията доклада по собствена инициатива по европейския семестър, за да се обсъждат структурните реформи, фискалната позиция, която се прилага в техните страни. Същия ден ще има обмен на мнение от 16.30 за обща корпоративна данъчна основа и обща консолидирана корпоративна данъчна основа. Комисията иска да обсъди тези въпроси с представителите на националните парламенти, за да видим какви са възможностите и предизвикателствата на реформата, включително данъчното облагане в цифровата економика. Очаквам вашата активност в това отношение. Относно резултатите от тристранните консултации. Вероятно сте чули последните две срещи на 7 и 12 септември е, относно регламента ЕФСИ беше постигнато общо политическо споразумение между законодателните органи, като се отчитат някои съществени въпроси, които е, остават отворени, като бюджета, управлението, ценообразуването, е, както и редица други въпроси, свързани с допълняемостта и други въпроси. Това споразумение се ползва от пълната подкрепа на Европейския парламент. Разбира се, парламентът трябва да се произнесе по него. Аз считам това за много положително решение за подобряване състоянието на ЕФСИ. Съветът предвижда окончателен триалог, за да се приключи работата. По този въпрос очакваме срещите с съвета и очакваме, че ще можем да приключим в най-скоро време тази законодателна процедура, която ще допринесе за повече правна сигурност и подобряване на условията за реализиране на инвестиционния план. Трябва да приемем също протоколите от заседанията от 30 и 31 август и от 4 септември. Ако нямате възражения, ще изчитам, че тези протоколи са одобрени. Благодаря ви. Преминаваме към шеста точка. Разглеждане на изменения по доклада на господин Хьокмарк относно мястото на необезпечените дълг рискови инструменти в иерархията на вземанията при несъстоятелност. Знаете, че гласуването няма да стане веднага след дискусията, защото то е отложено, но сега ще чуем коментарите на докладчика по различните изменения. Така или иначе ни предлага гласуване. Моля ви да не си тръгвате. Имаме два доклада, които трябва да гласуваме. Господин Хакмарк, имате думата. Благодаря, господин председател. Най-напред Приветствам всички изменения, които бяха внесени. Трябва да призная, че не виждам съществени политически различия. Това е много важно за яснотата и за последователността. Понякога яснотата изисква последователност, която може да не е в съответствие с някои от другите изменения. и трябва да се постигне разбиране за потребностите. Намерението ми е да предложа компромисни изменения утре или в други ден, за да се улесни отчитането на различните притеснения, без това да подкопава яснотата или последователността, за да действително да постигнем яснота и всички да са наясно с иерархията. Различните изменения, които са внесени, са доста близки. Тоест не става дума за някакви съществени изменения. Първо, относно възможностите да има разлики в националното законодателство, за да се отчете факта, че някои държави членки вече имат съответно законодателство в тази област. Моята цел и предпочитания е различните национални решения да бъдат взети предвид и съществуваща законодателство в тази сфера. Относно използването на предходните разпоредби, мисля, че също и има възможност да намерим общо разбиране за този режим. Както вече подчертах, важно е да има яснота за всички участници на пазара. Следващата седмица е, ще имаме заседание с докладчиците в Сянка. Целта ми е да постигнем съгласие по всички тези аспекти. И не очаквам някой да остане разочарован от резултата, тъй като различията не са, не са от такъв характер. Благодаря. Благодаря. Благодаря за положения труд. Надявам се, че няма да разочароваме никого и че ще можем да гласуваме своевременно, за да може да започнем тристранни консултации през октомври, така че съм оптимист. Но нека да чуем вашето мнение. Първо, групата на социалистите, господин Перера. Благодаря, благодаря на докладчика Искам да припомня, че нашата група подкрепи от самото начало вземането на бързо решение по този въпрос, тъй като считаме, че е необходим този законодателен акт и че е стъпка във вярната посока. Въпреки това, е необходимо да проведем дебат по доклада и аз приветствам новия график за дискусията. Като докладчик в сянка 69-те изменения не означават че има някакво политическо несъгласие между нас, което не може да се разреши. Затова и ние сме оптимисти относно разговорите, които ще проведем следващата седмица. Искам накратко да се спра на някои от основните аспекти в някои от измененията, които бяха представени от името на моята политическа група. Първо, относно режима на запазване на предходните права, правила, важно е да отправим сигнал към пазара, че съществуващия дълг ще бъде приложено по отношение на него това, което е съществувало преди като правила. Също да се приложи този режим и по отношение на допустимостта, преди да бъдат въведени критериите за допустимост, които са нови. Освен това, въпроса за падежа, считаме, че трябва да е поне една година едно от основното изискване за допустимост на тези дългови инструменти е падежа да бъде повече от една година. Нашето предложение е една година. Новата иерархия на несъстоятелност също е взета предвид. Третият въпрос се отнася до преференцията на националните множители. Читаме, че тази директива не трябва да накърнява националните преференции на вложителите. Да се отчете националното законодателство и съществуващия, съществуващата иерархия на национално равнище. Друг въпрос се отнася до това дали държава членка трябва да може да въведе нормите по-рано при необходимост. Считаме, че това трябва да е възможно. за включването на новия клас активи от непредпочитан на първостепенен дълг. Читаме, че бързото влизане в сила е нещо полезно. И за това подкрепяме срока от два месеца за влизане в сила. Това са основните въпроси, които сме предложили в измененията и ще ги обсъдим през идните дни. Благодаря ви. Следващият оратор от Екара е господин Камал. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчиците в Сянка. Днес заседанието премина в много конструктивен дух. Нямаше много разногласията. Моята група подкрепя предложението на комисията и проекто доклада, който предлага новия клас активи от непредпочитан първостепенен дълг. Освен това, хубаво е да се вземат предвид и националните разпоредби в областта. Важно е да има правна сигурност и мисля, че това е идеята на докладчика. Оценявам и това, което казаха и другите политически групи. Смятам, че те също ще подкрепят тази идея. Сега Мисля, че е контрапродуктивно това, което предлагат зелените. На следващо място, мисля, че е правилно да има изисквания за срок от 12 месеца и за регламента за единния механизъм за преструктуриране. Смятам, че трябва да има ясни разпоредби за задълженията. Резервиран съм и по отношение на на това да се на разпоредбите за рекапитализация чрез вътрешен източник. От ЛД няма оратор, независимата левица. Господ колегата Фабио Демази. Той е в Бундестака избран. Поздравления! А, госпожа Матиас, да, наистина Фабио е избран и аз го замествам. Така че той има уважителни причини да не е тук. Аз ще се опитам да използвам неговите бележки и да каже какво мисли той. Благодаря на докладчика за конструктивния подход. Имаме някои изменения. Много пъти сме споменавали, че банките трябва да могат да бъдат капитализирани. Не би трябвало да има прекалено големи институции, които да не могат да фалират, това може да нанесе големи щети за, целия, за цялата система. Ние не живеем в идеален свят, за това трябва да има задължения, които могат да бъдат през, рекапитализирани чрез вътрешни източници. Трябва да има ясна иерархия за рекапитализацията и трябва наистина да се прилага принципът, който предлага докладчика за рекапитализация чрез вътрешни източници. Има случаи за, на инвестиции, и инвеститори, които съдят институции, банкови институции за обещетения за да няма такива случаи, трябва да има ясни инструменти, които да са в стройна иерархия. Трябва да има правна сигурност. Не сме съгласни с докладчика, че банковете трябва да могат да излизат с всякакъв вид дълг – това ще доведе до допълнителна непрозрачност. Минималният падеж за една година смятаме, че това е разумно. Не бива да се смесват групите на сигурните инвеститори с вложителите. Трябва да има и договорна подчиненост. Тоест, тази идея смятаме, че е добре. добра. С интерес очакваме бъдещата дискусия. Благодаря, господин Ламберт. Предполагам, че той ще замести господин Уртасон. Да, мога да заместя Ернест. Ще прочета изразително това, което ми е предоставено, предоставено, но ако ви отекча, моля, дайте сигнал. И така, Гонар, ние сме отдавна тандем, не би трябвало да казвам, че сме влюбени, но работим добре. Вие естествено се, го се придърж, придържате към стандартите за общ капацитет за поемане на загубите. Това според нас е много добре. Имаме обаче следните аргументи. Ще прочета. Искаме приоритетно приоритетна иерархия на всички инструменти, които не са търгуеми. Смятаме, че рекапитализация чрез вътрешни източници ще бъде по-ефективно и по-достоверно, когато, тези, когато инструментите почиват на ясни разпоредби и правила. Освен това, смятаме, че иерархията трябва да бъде допълнена чрез търгуемите дългове. Тук има неща, които аз не разбирам, но може би някой може да я обясни. На следващо място. инструментите, които се създават чрез директивата, инструментите по смисъла на директивата за капиталовите изисквания, смятаме, че са много важни и смятаме, че разпоредбите в директивата трябва да предотвратят овел... евентуален конфликт на интереси. Смятам, че това е което искаше да споделя с вас нашия екип. Марко Вали. Благодаря. Искам да благодаря на Филип за това, че той се опита да ни развесели, казвайки някои неща и за дългогодишното си сътрудничество с Гунер, представяйки го по такъв весел начин. Сега този файл, това досие въвежда една нова категория на клас активи от непрепочитан първостепенен дълг. Това може да е проблем. Това може да е проблем, защото предполага евентуално рискови инвестиции. И тук имам предвид инвестиции за пенсионните фондове. И това именно сме отразили в нашите изменения. Това е и част от дебата за директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, но този дебат ще го водим и в бъдеще, в следващите няколко месеца. Сега, когато спестителите са изложени на риск, тук смятаме, че има нужда от ясна дефиниция на банков риск. Благодаря, господин Зани. Благодаря. Аз ще бъда много кратък. Смятах, че ще имаме по... ще изчакам всъщност по-задълбочения дебат, когато ще ни бъдат представени компромисите, но искам да кажа какви са нашите проблеми към общия подход в доклада. Най-напред, ние бихме искали да няма пробойни в директивата за възстановяване и преструктуриране на банките, но сме съгласни с общата идея и структура на директивата. Ясно е, че целта е да има инструменти, които да защитят по-добре всички видове спестявания, включително и облигациите от първи ред. На следващо място важно за нас е прозрачността. Това е ключов момент. Да, тук говорим за подчинени инструменти, които са по-рискови е, от непокритите облигации и това може да доведе до рискови инвестиции в сектора на дребно. Би било глупаво да се подаде човек на такова изкушение, но възможността е на лице. И тогава би трябвало да, да забраним и още по-рискови инструменти, като акциите. Но всичко това е свързано с, с директивата за капиталовите изисквания. Тук не става дума само за това, доколко едни продажби са допустими, става дума и за тяхната адекватност, за рисковите профили на инвеститорите и за това дали даден инструмент е подходящ или не. За това дали един посредник би трябвало да продава един дългов инструмент. Чухме позицията на социалистите и важно е тук да подчертаем, че когато става дума за падежа, хубаво е да имаме поне една година като срок, за да може да има стабилност и да може да се осигури съответствие с общите стандарти. Това би трябвало да осигури сигурността за съответствие на останалите законодателни актове в областта. Благодаря ви. Имаме представител на комисията, господин Корин. Моля, имате думата. Бъдете, ако обичате, кратък. Uh, Ние също сме много положително настроени към това, което до момента се случва с това досие. С интерес очакваме тристранните срещи. Нека кажа, искате да кажа нещо по измененията ли? Да дам моето становище? Така ли? Нека уточня някои аспекти по отношение на първоначалното предложение и предложените изменения. Най-напред идеи, идеята за предпочитаните депозити. Предложението, което направихме, за, засяга определена иерархия на несъстоятелност. Става дума за непредпочитания първостепенен дълг и рекапитализацията чрез вътрешни източници. Тук става дума всъщност за това да се спазват стандартите за общия капацитет за поемане на закупите. И тук трябва да оценим въздействието, да претеглим за и против при всички бизнес модели на банките, защото много от банките зависят от депозитите в желанието си да изпълнят изискванията за общия капацитет за поемане на загубите. Отворени сме за това да обсъдим всички предложения, включително и новия клас активи от непредпочитан първостепенен дълг. Сега, по отношение на защитата на инвеститорите. Нашето предложение е за иерархията при неликвидност. Това беше основната ни цел, да има защита. Естествено, защитата на инвеститорите е много важна. Имаме си директивата и правилата за капиталовите изисквания. Е, тези правила трябва да се спазват преди да се дават и да се мисли за допълнителни изменения. При приложението, прилагането на правилата може да е проблем по-скоро тук, отколкото самите правила. Освен това, не бихме искали да има допълнителни предложения. Може би едно изключение тук прави оповестяването на риска. Риска за инструментите, които са свързани с общия капацитет за поемане на, на загубите и за регламента и за минималните изисквания за допустими задължения. Сега по отношение на режима за спазване на предходните правила, тук трябва да има последователност и трябва да има съотносимост с минималните изисквания за допустимите задължения. Това е от моя гледна точка по основните засегнати въпроси. Ако искате да кажа нещо по-точно, по-конкретно, с удоволствие ще го сторя. Благодаря. И в заключение докладчикът има думата. Благодаря съвсем накратко. Е, към Филип, моя, моя дългогодишен приятел, да, той не ме слуша, но Така е, е. Ние така или иначе следваме логиката на директивата за възстановяване и преструктуриране на банките тук в това предложение. Освен това, в комисията има ясно разбиране, че трябва да отчетем режима за спазване на предходните правила. Мисля, че е хубаво да се движим в тясно сътрудничество с съвета и ако И ако се наложи да, да мислим за други технически решения, но това не бива да е само цел. Сега за падежа. Когато бъде въведен този нов клас активи, Трябва да видим дали ще се спазват изискванията за общ капацитет за поемане на загубите. Това е много важно. И ако за една година и тези изисквания за общ капацитет за поемане на загубите не са изпълнени за, за една година, то това естествено ще е проблем. Благодаря ви за вашите изказвания до момента. Това е от моя страна. Благодаря. Ще заложим дата за гласуване колкото се може по-бързо. Нашият общ ангажимент е да се постараем това да се случи още през октомври. Процедурата искаме да е бърза, но това все пак зависи и от решимостта на нашите колеги. И така преминаваме към гласуването най-напред искам да ви помоля следното. Нека направим тест. Моля, гласувайте. No, Uh, so, the vote is closed. Uh, okay, so we can now put to the vote... Uh, а сега можем да преминем към гласуване по изготвеното от мен проекто становище за адаптирането на определени правни актове в областта на правосъдието към членове 290 и 291. Знаете, приехме конкретна процедура, не сме получили допълнителни изменения, но и измененията, изготвени от докладчика, трябва да се гласуват. Затова по блок А за против въздържали се приема се по Б за, против, въздържали се, приемат се, С за, против, въздържали се, приемат се, Д за, против, въздържали се, приемат се, Е за, против, въздържали се, приемат се, Ф за, против, въздържали се, приемат се, Г за, против, въздържали се, приемат се, хаш за против въздържали се. Приемат се и за против въздържали се. Приемат се. Джей за против въздържали се. Приемат се. К за против въздържали се. Приемат се. Л за против въздържали се. Приемат се. М за против въздържали се. Приема се. А сега гласуваме по предложението на комисията с направените изменения по именно гласуване. Моля, гласувайте. The vote is closed. Край на гласуването. 46 за 1 против, 2 въздържали се. Благодаря много. Разбира се, очаквам всички бъдещи изменени да бъдат прияти, от, които подавам аз, да бъдат прияти от вас със същия ентусиазъм и подкрепа. Господин председател, исках само да прекъсна а, тук със следния коментар. Следващия път можем ли да гласуваме <laughs> всички блокове да ги гласуваме анблок. Може ли? Добре, добре, ще помислим. Все пак оставаше дума за различни правни актове, затова взехме решение да ги групираме по този начин. Все пак бъдете благодарни, че не сме гласували измененията едно по едно. Все пак направихме крачка към улесняване. След това ще гласуваме, ще обмислим възможността за гласуване в блокове блокове. Мария Матиас. Проекто становище за борба срещу различните видове на равенство като средство за стимулиране на съдебната на работни места и растеж. Компромис 3 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 42 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 46 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 47 за. Против. Електронна проверка по 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 48 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисни изменение 4 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 55 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромисни изменение 5 за, против, въздържали се. Приема се изменение 57 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромисно изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 64 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Е, изменение 65 оттеглено. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 1 за. Против. Въздържали се. Приема се изменени 11 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 13 за, против. Проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14 за. Против въздържали се, отхвърля се. изменени 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 17 за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 24 за, 24 за, против, въздържали се, отхвърля се 27 за, против, въздържали се, приема се 28 за, против, въздържали се, приема се 29 за, против. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменени 30 за, против, въздържали се, отхвърля се 31 за, против, въздържали се. ЕНП, нека да направим по 31 проверка, моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. А сега гласуваме по текста с подадените изменения. Поименно, моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 гласа за, 9 против, 1 въздържал се. Поздравления на докладчика. С това закривам заседанието. Следващата среща 9 октомври, 3 часа след обед и 10 часа 10 е, октомври сутринта и след обеда. Благодаря.